Позволете ми да започнем. Имаме интересен разговор днес. Е, е, според дневния ред ще започнем с одобрение на дневния ред. Ще има превод на немски, френски, италиански, английски, испански, португалски, фински, шведски, полски, български, румънски и чешки the interpreters uh, will need and rely on the good quality of the sound and video connection of remote participants. Please uh, in, speak in one of the languages for which interpretation is available. Говорете, моля ви, ясно и бавно, за да могат преводачите да си свършат работата. Благодаря им предварително за труда. последното ни. Uh, Трет? Не. Съжаляваме, но звука е ужасен, не може да се превежда. We have uh, also vote today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 that the quorum is reached. So, uh, excellent. We can proceed to the vote. All those members whose name have been communicated to the Secretariat in advance Председателя обявява началото на гласуването, но а, абсолютно а, нищо не може да се разбере. Ехото и шума от а, са ужасни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 by email. Now we go to the main item of the agenda, which is item number five, uh, the most uh, the most important item as uh, as I uh, presented, uh, and uh, this is the uh, very important uh, exchange of views with uh, our vice president. Пета точка от дневния ред е обмяна на мнение с заместник председателя на комисията госпожа Весхаген. Хаген. Тя отговаря за е, цифровизацията и подготвяне на Европа за цифровата ера. ще благодарим и отново за това, че отдели време за нас. Комисията е излязла за средица законодателни предложения по тази тема. за акта за цифровия пазар и редица други. Но in-depth discussion on the EU strategic autonomy in the digital area and the issue of competition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 Много ви моля, спазвайте предвиденото време, за да ви прекъсвам, защото е, прекъснали се връзката, става по-сложно. Имате право да е, зададете въпроси, да направите коментара си. И така, принаваме към е, точката, която предвижда разговор с изпълнителния заместник председател госпожа Вескагер. да чуем каква е визията на Европейската комисия в цифрата ери, а, област. Имате думата, госпожо Веска. Благодаря ви много. Надявам се, че ме чувате добре, защото първоначално звука беше ужасен, беше много лош. Надявам се, че е, сега има подобрение, защото бих искала също да ви чуя ясно, да чуя коментарите ви и въпросите. Радвам се, че можем да се срещнем в този формат. Е, много работа ни предстои и мисля, че е хубаво да проведем подобна дискусия. Ще започна с е, малко цифри и данни. Е, радвам се, че ИТРЕ готви доклад по своя инициатива за Европейската стратегия за данните, за информацията. Това е в интерес на потребителите, Интересът е, в, е, е, сред тях е огромен и нараства. Данните могат да се използват за подобряване ефективността във всички отрасли на економиката, дали в здравеопазването, в производството, индустриалното, промишленото производство, транспорт, възможността да живеем по-дълго и здравословно, да намалим въглеродният печатък. И това е един от трите стълба на европейската цифрова е, декада, както президента е, спомена в е, своята слово за състоянието на Съюза. Ние се опитваме да създадем единен пазар за данни и информационно пространство, в което данните могат да се използват от всички и в полза на всички всеки ще е добре дошъл в това пространство, стига да спазва правилата и основните, да се съобразява с основните ценности. За целта е, Европа трябва да е, е, комбини... да съчетае своите технологически индустриална потенциал, потенциал с съответната рамка, която почива върху основните ценности и права, включително регламента за защита на е, данните, който гради доверие в цифровата ера. Ето защо ние от комисията скоро ще предложим нов регламент за управление на данните. Това означава кой ще решава как да се използват данните. Второ, е, готви се закон за данните, който се очаква да бъде внесен до година той ще се опита да реши въпроси, свързани с отношенията между отделните заинтересовани страни в е, цифровата економика, за да се създадат условия за по-добър достъп и контрол върху данните. Целта е да се създава една справедлива економика, в която европейските е, фирми и данни имат е, и граждани имат контрол върху информацията, която ползват, данните, които ползват и това всичко да бъде в, е, за общото благо. Както знаете, сега много интензивно работим по нашите е, законодателни предложения, акта за цифровите услуги и цифровия пазар. Е, акта за цифровите услуги е залегнал в една амбициозна реформа за електронна търговия и съдържание, онлайн съдържание за да, целта е да защитим по-добре европейските граждани онлайн, когато, е, потреб, е, когато използват е, стоки и услуги или съдържание по интернет. Това предполага нови, нови отговорности за фирмите, когато действат онлайн. Разбира се, трябва да гарантираме спазване на основните права на европейските граждани, свободата на израз е, трябва да се защити. Целта ни е да предоставим е, добри условия за цифровите е, услуги, да могат да се да иновират, да, да се развиват и разрастват. След кризата с пандемията, все още не сме излезли от нея, но конкурентоспособността в единния пазар е отрешаващо значение за едно бързо и е, стабилно възстановяване на европейската економика като е, гарантираме запазване на работни места и е, да предотвратим загуба на нови такива. Е, целта е да създадем общи правила за всички, да има правна яснота, когато е, става дума за трансгранични услуги. Според нас има нужда от повече отчетност е, на цифровите услуги и това трябва да да е, върви ръка за ръка с едно по-стриктно е, прилагане и е, стриктен надзор от европейско равнище. Цифровия пазар е, трябва да реагира на проблеми, които възникват в е, е тази сфера, за да се предотврати е, срив на пазара, е, както трябва да съчетаем ексанте е, е, е, регулацията на цифровия пазар, т.е. предварително да гарантираме условия за тези платформи, които да служат, да, да изпълняват качествените и количествени критерии. Второто важно нещо е една рамка за динамично изследване на пазара, да се е, е, работи в места, където има опасност от срив, е, пазарен срив и да се насочат усилията там. С е, помощта и подкрепата на парламента. Надявам се, разбира се, бързо да стигнем до е, съгласие по тези нови предложения, тъй като е, те са. Е, тяхната цел е да подготвят Европа за цифровото ни бъдеще. Сега да мина към изкуствения интелект съвсем накратко ние в Комисията и Европейския парламент наистина споделяме една и съща амбиция да създадем здрава е, правна рамка, трайна прасна рамка за, едно, е, за един е, изкуствен интелект в Европа, на който да вдъхва доверие, което да ползва всички фирми, включително малки и средни. Целта е, на законодателството за е, е, изкуствен интелект е да създаде една екосистема на доверие и тъй като защитаване на, интелектуалните права е нещо, което е дълбоко вкорено в европейските ценности. Тук търсим верния баланс между изграждане на доверие и е, е, не е, отстраняване на пречки пред е, иновацията, да правим така, защото да не задушаваме новаторството. Вече законодателството, което се чува, влияе върху е, работата това отношение. Няколко други е, е, неща ще маркирам преди да приключа. В е, речта за състоянието на Съюза е, председателя каза, че сега е момента да създадем европейска цифрова идентичност, която да е приета в целия Съюз. Е, като стъпим върху съществуващото в това отношение в регулиране е, електронната идентификация и едни стабилни услуги, е, електронни транзакции на вътрешния пазар. Сега искаме да предоставим на всички европейски граждани и фирми една е, стабилен, един надежден цифров идентитет искаме, е, правейки това, да направим така, че този, е, тази европейска идентичност се признава и се ползва от публични и частни доставчици на услуги във всяка държава членка, пък и транс, през граница. Това ще даде на всеки от нас достъп до контрол и защита на личните ни данни, на нашето е, лично пространство, а също време ще ни дава възможност да се идентифицираме ние и да е, видим с кого си имаме работа онлайн по един е, сигурен и надежден начин. Това, разбира се, изисква много тясно взаимодействие с вас, с Европейския парламент, с държавите членки и фирмите и ще е, излезем с предложение е, е, в тази насока в началото на следващата година. В момента, разбира се, е, е, всичките ни усилия е, са съсредоточени върху това как да излезем от пандемията, от кризата с здравеопазването и как да направим така, че цифровото и преход да работи в полза на едно по-устойчиво, по-устойчиво на криза общество. сега 73 е, е, е, милиарда, 72 милиарда евро са заделени. От тях 20 са, става дума за одобрение бюджет, по който вече стигнат, постигнат компромис. 20 са заделени за възстановяване. С помощта на тези публични средства ще гарантираме критична маса инвестиции за цифров капацитет и инфраструктури, това означава микропроцесори, изкуствен интелект, компютиране в образ, суперкомпютиране, киберсигурност, разбира се, взаимосвързаност, разгранична също така, както и цифровизацията на публичните услуги, електронно правителство и мисля, че нещо, което е от голям интерес е да инвестираме в цифрови умения. Тоест, много работа ни предстои и аз наистина с удоволствие очаквам да чуя какво имате да кажете и вие по въпроса, защото това е от взаимна полза. Благодаря. Uh, Благодаря, госпожо заместник председател. Първия кръг изказвания е на координаторите. Три минути на изказване. Господин Елер започва. Много благодаря. Мазохистично днес след обяд четох изслушването за цифровия пазар – началото на 2000-та година с вашия предшественик, комисаря, който отговаряше за това. Ако го прочетете, това, което се случва, няма нищо общо. Като ли ли технологията не разбирахме, мислехме, че е някаква телефонна фирма, както и последствията за индустриалната и економическата политика. Моят въпрос е следният. До каква степен комисията смята да има европейски шампиони? Тоест, какво ще ни опази и кои ще бъдат най-добрите примери? Не разбрахме какво се случва в бъдещите пазари. И още нещо акта за цифровите пазари, както това е основния регламент, получи отрицателно становище. И въпросът ми е, може ли да ни кажете какви са безпокойствата и дали ще засегнат графика? Говорихте също за инвестиции, които трябва да се направят за да се помогне на европейската позиция. Говорихте за микропроцесори. Това е точно като дискусията преди 20 години. Тогава се говореше до каква степен ще инвестираме в микропроцесори. Мисля, че това сме го загубили отдавна. За... Вие говорихте за подкрепа в тази посока. Имаме един производител в Европа, останал какво мислите за принципа МУР и какво ще означава това, що се отнася до монополите, които са останали при производството на микропроцесори от последно поколение. Благодаря. Thank you, thank you so much, Mr. Eller. I... Благодаря, господин Елер. Господин Ника, координатор на социалистите. Thank you so much, Chair. Uh, dear Commissioner Vester, uh, thank you for, so much for your uh, presentation. Uh, I have some issues to raise in attention in relation to what you just presented, but also take into account uh, the different situations. As the Commission la will launch the new... Комисията започна новото предложение. Бих искал да коментирате къде виждате компромиса между вашия подход, че данните могат да пътуват вътре към и навън от Съюза и подхода на комисията, който казва, че данните, които трябва да бъдат обработени в публичната среда или в частна среда, които са от чувствителен характер, трябва да отговарят на съответни изисквания. За да се създаде един по-добър цифров свят, предлагате един акт за цифровите услуги, който ще изисква цифрови услуги, които да поемат повече отговорност, що се отнася до вредни продукти и съдържание. Как ще направите така, че се прилага правилната правна рамка към европейските данни? Искате ли по-стриктни правила за механизмите за изкуствения интелект – за да се повиши доверието в тези услуги, които почиват върху изкуствения интелект. Нека сега спомена Амазон. Европейската комисия говори за този случай. Започнахте разследване дали имат доминантна позиция, а и за това, че са използвали данни на трети страни за да определят кои продукти трябва да бъдат изнасени на пазара. Това може да оказва въздействие и на други. Лично сега, ако искам да отворя приложение към имейл в парламента, независимо какъв е мейла, ако искам да използвам Word, те искат списък до снимките, до списъка ми с контакти. Не, няма как да се плати. Не можеш да си отвориш приложението, ако не си платил. Благодаря ви. Вашето представяне беше много интересно. Thank you so much, uh, Mr. Nika. I go now to the coordinator of the group, Madam Martina Labeva. Следващия оратор. Thank you very much, Chair. Uh, good... Uh, Благодаря. Добър вечер, госпожо заместник-председател. Радвам се. Виждам, че сте в добра форма. Радвам се, че сте здрава. Искам да задам няколко въпроса, тъй като това, което казвате е много интересно. Искате ли да споделите с нас повече подробности за цифровия компас? Те се споменава в заключенията на съвета от октомври. Как това се свързва с действията в цифровата декада, споменато от председателката в Дерлайн по време на речта за състоянието на Съюза. Ние имаме нужда от ясна рамка, пътна карта с средносрочни цели, и по-специално, за да има една рамка, която да е предвидима и МСП и дребните предприятия да не се загубят. Госпожа фон дер Лайен подчерта колко е важно да направим така, че малките предприятия да имат достъп до индустриални данни, за да иновират. Ние споделяме това в нашия доклад за МСП. Сега в комисията и точно това и гласуваме. Сега декадата цифровата декада. Говорите за цифров интерес. Може ли да ни кажете каква е вашата визия за потенциала за създаване на нова агенция, която да отговаря за това? И ако решите да го направите, не трябва ли съществуващи агенции и органи да са тези, които да поемат тези функции, не нова агенция? Работната програма на комисията за 20-та година до края на тази година трябва да има предложение за преглед директивата НИС, директивата за сигурност на мрежите и информационните системи. Какво мислите за тази директива и каква ще бъде ролята и целите на киберзвеното? Благодаря ви. Пазете се. Thank you so much, Martina. Благодаря ти, Мартина, от Идентичност и демокрация, Елена Лиси. Ecco, ben ritrovati. Радвам се, че ви виждам на всички и по-специално на заместник-председателката, на която благодаря за изказването и за това, че е тук. Имам няколко въпроса, които искам да задам, които са свързани с цифровизацията в Европа и суверенитета. От днес се смята, че 80% от данните са достъпни в данни и облаци, които не са европейски. Имаме цифрова революция и някои казват, че до 25-та година ще се развият нещата и данните няма да бъдат архивирани на платформи, а ще има свързани интелигентни устройства, на които ще са. 25-та година се очаква економиката на данните в Европа да бъде 830 милиарда евро кой ще управлява и как ще бъдат контролирани, опазвани всички тези ценности, не само данните. Какви правила сме предвидили, за да сме сигурни, че тези данни не тъкат към Китай и САЩ съвсем свободно. Става дума за ценна информация, свързана с конкурентоспособността, с националната сигурност и европейската сигурност. Франция и Германия искат един облак Гая X. Ще бъде асоциация по белгийското право, без стопанска цел. Повечето държави членки като че ли две само не са се присъединили към тази инициатива. Кажете как ще функционира. Председателката Фон каза, че 20% от средствата по следващото поколение ще бъдат за цифровизация – по Гая Икс се очаква първоначални инвестиции 10 милиарда. Дори 300 милиарда обаче могат да бъдат те. Откъде ще дойдат тези ресурси? Този проект, който е френско-германски, гарантира ли интересите на държавите, които се присъединяват по-настоящем или вече са се присъединили? В статута се вижда една фундация а, и там общите правила се спазват от дружествата. Не могат да гласуват не европейски предприятия, но Кажете ни какви ще бъдат конкретно правилата. Говорихте за регламент, това ли ще е формулата, какви ще бъдат те. Архивирането на данните в Европа много притеснява предприятията, които се страхуват да не бъдат шпионирани от чужди държави, ако техните данни бъдат изпратени в чужбина или дадени по други нормативи, ни документи на трети държави. Не само гражданите, но индустриалните гиганти се страхуват някой да им открадне тайните. Някои медии казват, че Гая X включва чуждестранни предприятия в първата фаза 2019 година. А като Амазон, о, Amazon Web Services, не самия Амазон, разбира се, за да дадат услуги, свързани с интероперативни а, облаци. Говорителя на Amazon Web Services каза, че те участват в много работни групи на Gaia X и ще продължат да участват. Преди стартирано с консорциумът събра над 300 предприятия, които участваха в различни проучвания за това как трябва да върви проекта гиганти на технологията, сред които Amazon, Microsoft, IBM и други, всъщност са оказали ясно въздействие върху нашия проект, така ли или не. Записано е в статута, че присъстват чуждестранни дружества, участват в първоначалния етап, когато Big Tech решава как ще функционират алгоритмите, така че да може да е ясно как работят такива неща. Мога ли да ни кажете как ще функционира Гая Хикс най-накрая? И приключвам, извинявам се, че отнех малко повече време, но няма да се изказваме повече. Взели сте предвид рисковете на тази операция и за сигурността на европейските граждани за предприятията, какви мерки предприемаме, за да опазим данните. В момента имаме много други въпроси. Спирам се до тук и ще ви помоля. Благодаря ви за това, че ми отделихте толкова много време. Благодаря. Благодаря. Наистина групата ИД няма да се изказва повече, така че благодаря за изказването. Господин Пекса от името на Зелените. Vážená paní komisařko, prvně mi dovolte poděkovat za váš čas a za to, eh, že jste do parlamentu přišla. Já to... Благодаря, госпожо комисар. Благодаря, че ни отделихте време и за това, че сте днес тук с нас. Трябва да кажа, че цифровизацията е част от стратегията на нашата комисия и новаторството е нещо изключително важно, независимо от кризата, здравеопазването и други такива елементи. Така че наистина важно е, но виждаме, че има и други проблеми, които изискват политически решения – Забелязват се много добри идеи в Европа. Европа има много дружества, които се конкурират едно с друго и също така предоставят добри услуги на добри цени. Смятам, че един такъв цифров пазар не трябва да бъде контролиран от гиганти – обществените власти трябва да защитават гражданите. Имаме добри идеи, да, но изпълнението не е много добро. Подобно на директивата за авторското право, това трябваше да бъде водеща инициатива. За съжаление обаче, тя се превърна в нещо, което защитава интересите на онези, които предоставят съдържание. Държави членки има, които са недоволни, например Полша. Моят въпрос е съвсем прост. Какви уроци е взела комисията от това? След това имаме акт за цифровите услуги и част от него би трябвало да бъде европейската е, електронна идентичност. Това, което забелязвам, е, че има нова стратегия на Европейската комисия, съсредоточена върху софтуер с открити източници, open source. Надявам се така да станат по-взаимосвързани стратегиите в Европа, така че това е добре. Добрите идеи обаче трябва да бъдат последвани от адекватни действия. Например, европейските институции напълно зависят от софтуер, който е направен само за тях. И SDS е казва, че това означава, че дружестви, които контролират този софтуер, трябва да предоставят данни и на американски институции. И ние в парламента напълно зависим от гласуването си на Apple и други американски дружества. Така че европейските институции трябва да бъдат крайъгълен камък. Какво ще направите по този въпрос? От името на ЕКАРЕ, господин Краснодепски. Е, dziękuję, dziękuję panie przewodniczący, е, dziękuję pani komisarz. Много благодаря, господин председател. Много благодаря и на госпожа комисаря. Много се радваме, че откликнахте на нашата покана, за да обсъдим тази толкова важна тема за всички нас. Ще ви задам няколко въпроса. Първо за а, потока на данните и локализация на данните. Вече сме работили по а, тази тема в предишния мандат на парламента. Разбира се, че много усилия положихме за гарантиране качеството на данните и за тяхното опазване, което а, не беше никак лесно. А сега трябва а, да обърнем повече внимание на локализацията на данните, която трябва да се извършва в рамките на Европейския съюз. За целта се нуждаем от технологична автономност, същевременно обаче да не се откъсваме от приятелски настроени страни, защото това би имало макроекономически последствия върху европейската економика. Може би е добре да се разграничава по-добре между различните категории трети страни, които имат въздействие върху потока на данните. Първи пример Штатите, втори пример Китай. Има разлика. Сега, разбира се, сме изправени пред друго предизвикателство, а именно пандемията, което е ясно на всички ни. Все повече се увеличава търсенето на цифрови услуги, което разбира се е положителен факт. Ускорява се цифровизацията повсеместно и трябва да обърнем повече внимание на киберсигурността. В този ред на мисли имам въпрос към енергийния сектор, именно там изискванията а, за киберсигурността би трябвало да са много високи. Тоест, в енергийния сектор е важно да се гарантира високо ниво на сигурност на данните. Планирате ли нов законодателен акт, регламент е, в тази насока и за да, бъдете, за да бъдем подготвени именно в е, по-добре подготвени е, за киберсигурността в енергийния сектор. Може би по-добра координация между отделните енергийни системи. Имам въпрос също така и към европейския цифров данък или данък за цифровите услуги. Доста се проточват дискусиите по това досие. Смятате ли, че се нуждаем от европейски данък за цифровите услуги? Германското председателство желая да постигне напредък по този е, въпрос. И с оглед, разбира се, на политическата ситуация в Штатите и така нататък. Какво е вашето мнение, председателят? Благодаря на господин Краснодепски. Госпожо комисар, имате думата за отговор. Много благодаря за задълбочените въпроси. Ще се постарая да отговоря. Както казах първоначално, интензивно работим по изготвянето на различни законодателни предложения, заложени в нашата работна програма от управляващия комитет и следваме някои техни насоки, а именно в каква насока да изготвим предложенията. Така че това е фазата на работа, в която се намираме в момента. Що се отнася до производството на микрочипове и микропроцесори, а може би сте чували за един а, много голям проект от общ европейски а, а, проект от общ европейски интерес, който е включен, който разработва следващото поколение микропроцесори. Целта е да се намали консумацията на енергия. знаете, че колкото повече се използват цифрови технологии, толкова повече енергия се консумира. Така че целта е да се намали енергията и цифровите технологии би следвало да помогнат. Имаме вече такива примери, където цифровите технологии могат да помогнат намаляването на енергопотреблението и съответно на въглеродния отпечатък. Кои са конкретните следващи стъпки по отношение на микропроцесорите? Има разграничение между дизайна създаването, разработката на микропроцесорите и от друга страна на производството. Така че ние се опитваме да свържем двата процеса. А сега по въпроса на господин Ника. Разграничаването между чувствителни и нечувствителни данни. Ние не говорим тук за лични данни. Това може да са промишлени данни, които да бъдат чувствителни. Например, когато става въпрос за защита на авторски права, интелектуални права или данни, които получаваме от потока на трафика, от използването на машини и така нататък. Те също могат да бъдат чувствителни. Така че за този вид данни би следвало да се приемат много високи критерии за безопасност, тъй като а, това може да доведе, разбира се, а, до промишлен шпионаж, а, за заплаха за обществения ред, за сигурността и безопасността и така нататък. Затова е много важно да приемем също така и критерии а, за разумно и отговорно споделяне на данните. И мисля, че това се споделя от всички заинтересовани страни. Нуждаем се за целта от е, законодателни разпоредби. Ние, разбира се, ще спасаме и нашите международни задължения. но когато говорим за чувствителни данни, не бива да забравяме и друг критерий, а именно поверителните данни, предпазването от различни видове рискове и така нататък. Що се отнася до отговорността на доставчиците на цифрови услуги, то ние се опитваме да създадем баланс между конкретни отговорности за индивидуални продукти и от друга страна общата отговорност за всичко, което се случва на платформата. Има случаи, когато може би доставчика няма да има специфична отговорност, пък ще има обща отговорност, а именно тя ще е свързана с защита на потребителите. Един друг въпрос се появява. Какво ще е, правим с всички вече законодателни актове, които е, са действащи по отношение на продуктите? Дали е, това е идеята? Как да гарантираме всички е, анализи и изпитвания да бъдат обвързани също така и с цифрови аспект на продуктите? Благодаря ви за окоръжителните думи, които чух за нашата позицията на комисията по отношение на Амазон. Това е пример, който показва, че с нашите законодателни актове ние можем да създадем една справедлива, конкурентна страна и същевременно да имаме една система на санкции, за да гарантираме безопасността на нашите потребители. По въпроса за цифровата десетилетие и цифровия компас, мога да кажа какво ние правим в момента. Разработваме целите и кръгълните камъни, така да се каже, на тази дългосрочна политика коя, в, коя, в чийто контекст ние ще предложим конкретни инициативи, конкретни институции в държавите членки, защото ситуацията в държавите членки е доста различна. И това показва и показателя за цифровата економика и цифровото общество. Директивата НИС, директивата за сигурността на мрежите и информационните системи, е много важна и се надяваме тя скоро да бъде транспонирана в националното законодателство. Нашата идея е да се стремим към по-хармонизиран подход на транспониране, ако това е възможно. Да се включат повече сектори, за които да се прилага тази директива. Защото когато говорим за киберсигурност, съществуват доста точки на контакт, което означава, че трябва да работим с повече сектори и съответно координацията да бъде много по-добра и то специално по отношение на критичната инфраструктура, когато имаме физическа инфраструктура, например, цифровизацията също играе и ще играе все по-важна роля. Така че е, виждате, че се създава една хибридна структура, която би следвало да бъде координирана по един разумен начин. Съвместното звено за киберсигурност работи, ние работим с контактните точки в държавите членки на това звено. Идеята е да изготвим един адекватен подход за нас и за държавите членки. Например, планираме оценка на ситуацията към момента. Знаете, че вече е, станахме свидетели на големи кибератаки в някои страни, така че е важно всички да бъдем подготвени и за целта се нуждаем а, от такъв един добър анализ на ситуацията на киберсигурността във всички държави членки, за да се предпазим от бъдещи а, кибератаки. По въпроса на Елена Лизи, когато ситуацията се променя, се натрупват повече данни, което означава, че и динамиката се, се променя, повече данни трябва да бъдат съхранявани, което означава, че и ние трябва да променим подхода си. А що се отнася до а, чувствителните данни, то ние трябва да увеличим а, защитата им. Това са чувствителни данни за европейския бизнес, а, а, чувствителни данни свързани с а, критерия за поверителност. А, и разбира се, ние също така правим доста ясно разграничение между нашите партньори, както беше повдигнат въпрос Китай, Штати и така нататък. Да, беше спомената френско-немската инициатива. Явно, че вече съществуват технологии, които трябва да се обединят не всички се ползват от големите цифрови гиганти. Но идеята е европейските доставчици да бъдат по-видими, да бъдат подкрепени и да предлагат качествени продукти. Сега директивата за сигурността на мрежите, информационните системи. Мисля, че разглежда много добре въпроса за риска и безопасността. А що се отнася до директивата за авторските права, там нещата са малко по-различни по отношение на цифровизацията и се нуждаем от самостоятелна дискусия за това със сигурност ще има много силно лобиране. За нас в Брюксел, разбира се, е важно да работим с вас и със съвета, разбира се. Това са отговорите ми. А що се отнася до цифровото данъчно облагане или данъчното облагане на цифровите услуги, ние, разбира се, следваме развитието на работата в ОИСР и разбира се, председателство. Ние работим с председателството по този въпрос и ще изготвим съответно и наше европейско предложение. Много благодаря на госпожо комисар за вашите отговори, с което преминаваме към втория кръг въпроси, членове на нашата комисия. Спазваме добре времето, но колеги, въпреки това, имайте предвид, че все пак всеки от вас разполага с една минута. Господин Кобилиус от НП има думата. Mr. Kubilius, please press the speak button. Okay, again, yeah. Uh, so, uh, thanks a lot. Thanks a lot. And um, I will... Благодаря. Ще задам един кратък въпрос. Една от вашите титли, госпожо комисар, е цифровата ера. Чудесно наименование. Наблюдаваме тенденциите на развитие в целия свят и големите гиганти като Apple, Amazon, Facebook, как се развиват. Освен това, наблюдаваме, наблюдаваме китайските фирми, които получават големи субсидии и така нататък. В Европа, за съжаление, нямаме такива големи цифрови гиганти и нямаме такива големи цифрови инициативи, както а, в Китай. Явно всяка държава членка се спасява сама. Ние сме много добре в а, регула... регулациите, в регламентите. Обаче регламентите не създават нови технологии. Госпожо заместник-председател, Възнамерявате ли да направите нещо като комисар за глобално цифрово развитие, за създаване на цифрова ера? Господин Зорино има думата от социалисти и демократи. Мистер Зорино, you can Cláudia? Posso falar? Yes, you can speak. Estou? Sim? Posso falar? Yes, é bom. Ah, senhora Comissária, uh, conheço bem. Уважаема госпожо комисар, благодаря за вашето отзоваване на поканата ни тук. Европейският вътрешен пазар не е просто някакъв цифров пазар. Ние, той, той се базира на основни права и ценности, които трябва да защитаваме. Произхода на предприятията е един въпрос. Другият въпрос това са етичните принципи, прозрачността, опазването, защитата на данните, защита на потребителите, гражданите – как възнамерявате да осъвместите всички тези параметри? А именно, развитие от една страна на цифровизацията, от друга страна опазване на европейските ценности. Вие споменахте, между впрочем, европейската еле, цифрова идентичност. Както възнамерявате да го съвместите това с нашите европейски ценности? Благодаря ви. Следващия оратор е господин Зорино. Yes, hello. Dear Mrs. Vice President, I look forward to the initiative. За, госпожо заместник председател, очаквам инициативата за следващата година, която е, обявихте. Е, е, изкуственият интелект се нуждае от открит и свободен достъп до данни. Как е, виждате, как гледате на конфликта между целите защита на европейските данни и възможността е, открито и свободно да се използва? И второ, Европейския парламент успя да постигне малко повече в е, преговорите за отпускане на средства за иновации, научно-изследователска и развойна дейност. Как ще измол... използва комисията фондовете за кохезия за целите на цифровизацията. И третия въпрос Брексит, е, дискусиите около Брексит е, с ударение върху търговията, но има и други, като е, ударение, като данни, транспорт и така нататък. Как ще се протича трансфер на данни между Европейския съюз и Обединеното кралство от януари следващата година, ако няма споразумение? Сега давам думата на госпожа Кавалио. докато се коригира връзката с, с тази депутатка, давам, давам възможност за следващия, но тук също няма връзка. Сега е господин Дамян Бослагер. И той не е свързан. Връщам се към госпожа Кавалио. Имате думата. Ай, ай, ай. Добър ден, госпожо комисар. Госпожо заместник председател. Говорите за Европейската екосистема за изкуствен интелект в Европа. Различни аспекти има този проблем и инфраструктура, обработване на данни в облак, е, изграждане на съответните данни и информационни технологии. Ние приветстваме инициативата ви за създаване на съответната екосистема. Целта е да се засилят тези системи в Европа. Предвиждате ли опростяване на процедурата, за да могат е, данните да бъдат ползвани по един прост начин, е, без това да изисква някакви супер големи и специални умения. Благодаря, госпожа комисар. Мъка, мъка. useful to them in different мисля, че много подходящ момент е да разговаряме по тези теми с вас. Е, оценяваме това, което се прави, но голям е, мнозина също смятат, че сегашното законодателство не е достатъчно. Ето защо политиците трябва да действат и е добре, че го правим с вас. Много се мисли за това, как данните да бъдат по-достъпни. Е, тук е, ключова дума е взаимната оперативната съвместимост. До голяма степен ползването на, на данните, на потоците данни е на доброволна база, но имаме добри е, примери, когато имаме законодателство, което отваря пазара и го регулира. Е, искам да зная до каква степен ще дейте смело и колко обхватно ще бъде е, новото законодателство, да, е, акта за данните, за да е, усетим ползата в Европа от него. Сега зелените имат думата. Благодаря ви, госпожо Весхагер. Благодаря ви. Е, Знае, че не ви е лесно, но радвам се, че започнахте с е, процедурата срещу Амазон и тяхната практика е, знаете, че има практики в е, е, пазара в облак, Амазон и други и се надявам, че ще има съответните действия срещу тях, но въпросът е помислите, помислили сте да проведете разследване в пазара в облак, и е, има ли, е, мислите ли да се ускорят темповете, за да се приключи още следващата година, не е, след години? Колкото за конкуренцията, смятате ли, че имате достатъчно инструменти налични в момента или ще са необходими нови, за да се неутрализира това положение е, и да се гарантира е, конкурентоспособност на този пазар? Госпожа Вайс от НП е следващата. Благодаря. Съзнавайки, че но вълната, е, е, рено, е, новаторството е най-добрият начин да се съкратат емисиите от CO2 и да се създават нови работни места. И Европейски съюз може да стане модел именно за това. Възстановяването може да върви ръка, с ръка с борбата с промените в климата. Комисията за да успее в амбициозните си цели, трябват ни съответни умения, цифрови умения. Не можем да постигнем устойчивост и, цифро, и кръговата економика без съответните умения. Аз съм майка и син, е, имам син, който се опитва сега да се образова в тази област и знае, че е, цифровия аспект е, и Е, е, е, е необходимо да се обогати, за да могат да се предоставят умения за ползване на данните какво ще направим за наистина да се преборим и да оцелеем в тази вълна от иновации. Тосеновски. Благодаря, госпожо заместник председател. Два въпроса имам, свързани с свързваемостта, конективните, което е, е условие за успех в тази област. Според работната програма, която е, вие преработвате, е, директивата за е, снижаване разходите за взаимосвързаност. Кога ще излезете с това предложение? Очакваме ли големи промени и какви ще бъдат те? Второ, второ е, в, получихме информация за комуникационни спътници, които се пускат в САЩ. Комисията има ли е, свое предложение за обхвата в Европа, защото за това е ставало дума и преди. Бихте ли ни дали някакви срокове, някаква идея за сроковете, тъй като това не е обхванато от многогодишната финансова рамка? Как би се финансирало нещо такова, ако въобще се осъществи? Yes. Благодаря, госпожо председател, господин председател, госпожо зам... вице председател на комисията. Благодаря за всички инициативи. Както вие припомнихте в тази комисия, работим по един доклад по собствена инициатива за стратегията за данните и законодателните предложения и управлението на данните и акта за управлението на данните за последното, пък и чакайки официалната позиция по това, искам да ви задам един въпрос за някои аспекти, които са а, излязоха последните дни. По-специално говоря за задължението посредниците на данни да имат седалище в Европейския съюз или в Европейското економическо пространство. Може ли да потвърдите дали това отговаря на правилата на СТО по тази тема и ако обратното, може ли да ни обясните дали Европейската комисия възнамерява да преразгледа по тази точка предложението? Е The next speaker, Социалисти и демократи има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо заместник председател, за това, че обсъждате тези теми с е, комисията ИТРЕ. Искам да се спра върху две неща, които са от особено е, значение във времената, в които живеем. Вие казахте доста неща, но европейския е, облак и съответния спътник Това е нещо, което е много важно за нас, е, като във всички случаи не трябва да е, допускаме незачитане на европейските ценности. Технологическите компании трябва да почерпят полза, те трябва да обаче да върнат услугите на цялото общество – ние е, смятаме, че е безплатна работата с данни, но на практика не е така. Е, важни сектори, научно-изследователска е, работа, образование и други. Бихте ли казали малко повече за това? Бихте ли казали малко повече по този въпрос? Благодаря. Сега Ангелика Диблер. Благодаря, господин председател, госпожо заместник председател. Благодаря ви, че сте тук и за този обмен. Два въпроса имам. Първо за данните. Всъщност е, всичко се върти около данните. Ние в парламента имаме различен поглед върху това как ще гарантираме на Европа е, равнопоставеност е, по отношение на данните аз е, много е, държа на това да имаме начин да съхраняваме данните в Европейския съюз. Е, как гледате на тази идея? Аз ви слушах внимателно, когато отговорихте на първия тур въпроси, говорихте за чувствителни и нечувствителни данни. И второ, Кристиан Елер спомена това – Е, това е придобиването на от насащ на е, вземането на все повече пространство. Е, Европа губи позиции. Какво ще направите, за да предотвратите разпродажбата на, технологични, на технологии и технологичните постижения европейски? Господин Беренц има думата. Благодаря, госпожо заместник-председател. Кризата ни показва, че е важно да имаме стратегическа автономност от Европейския съюз. Същото въжи и за цифровизацията. В времена на криза това означава, че нашите хай-тек фирми са по-уязвими. Чакат чужди инвеститори, а от части на света, с които се конкурираме. И това е стратегически въпрос. Е, въпросът ми е, е следния увеличаване, предвижда ли се увеличаване на инвестициите, на преките чужди инвестиции в е, тази сфера и особено в времена на криза, как трябва да се защитаваме, също времено да привличаме инвестиции. Социалисти и демократи. Да, благодаря много за възможността да обменим мнение. Ние е, знаем, че съществува е, разлика между. Е, и сега малките и средни предприятия трябва да имат достъп до данни. Първо, въпросът ми е как е, новото сградателство ще даде възможност на малките и средни предприятия да се доберат, да имат достъп до качествени данни, не просто достъп, за да ги ползват за е, бизнеса си. Е, данните са на международен пазар не могат да се теглят граници. За да успее тази стратегия, трябва международно сътрудничество в управлението на данните. Как виждате къде виждате допирни точки, особено с, САЩ? И смятате ли, че ако започнем от едно по-низко ниво, по-скромно на европейско равнище и постепенно се разрастваме в международен план, смятате ли, че това е добро решение и добър подход за Европейския съюз? Тя не е свързана. Може би ще се свърши. Размус Андресен. Размус. Did you find him? No. Not connected. Не е свързан. Uh, he's writing us that he's on the chat. Пише в чата,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 CO2 от, цифров, от цифровия сектор е по-висок, отколкото от въздухоплаването. Това е цел за Европейската комисия. Да направи нещо там. Развиването на, цифр... на зелен дневен ред ще даде на Европа водеща роля, свързана с положително въздействие за индустрията или малките дружества, които сега започват. Ние сме зелени и ние сме за това да има до 30 година климатично неутрален център за данни, но какви са плановете ви в тази посока? Кажете ни още за мерките, които комисията приема и как те се свързват с плановете на германското председателство. Може нещо повече по този въпрос, тъй като е важно да говорим и за глобалното затопляне, което идва от цифровия сектор. Благодаря. Клаудия Гамон. Yes, um, hello and uh, thank Здравейте, много ви благодаря, госпожо заместник председател. Много се радваме, че сте тук сред нас в комисията ИТРЕ Исках да питам нещо повече за директивата за мрежовата и информационна сигурност, а за изпълнението й. Какво всъщност е основна услуга? Сътрудничеството между държавите е много важно. То трябва да бъде обаче подобрено. Имаме проблеми с отчетността, имайки предвид преразглеждането на тази директива. Ние сме говорили вече за това Искам да ви попитам как възнамерявате да се реши този проблем в бъдеще и да се сътрудничи повече в бъдеще за киберсигурността. Благодаря. Благодаря. Един тот. Press the speak button, please. I'm here. Yes. Uh, thank you, chair. And... Благодаря председателю, благодаря госпожо заместник председател. Данните са на базата на новите технологии. Те са много важни за економическия растеж. Целта е да се създадат набори данни, които са солидни и до които да имат достъп и частните и обществените организации. Затова е нужно да има сигурни услуги в облак на Европа, така че европейските данни да бъдат разглеждани в Европа. Иначе Европа ще продължи да изостава зад Китай и САЩ. Това обаче не е достатъчно. Тези набори от данни трябва да бъдат свързани а, за да се експлуатира техния потенциал. Какви мерки ще създаде Европейската комисия, за да укрепи капацитета на европейските облаци? So Благодаря, Роб Рос. ECR, sorry. Mr. Rose? Press the speak button, please. Thank you, Chair. Thank you, Commissioner. Благодаря. Ще говоря на холандски. Elke ochtend lezen velen van ons Politico Playbook en deze week wordt de nieuwsbrief gesponsord door Huawei. En Huawei zegt dat... Тази седмица Huawei финансира определени моменти, искат да свържат Европа. Имат право. Искам да припомня на комисията и на депутатите, че трябва да направим така, че за цифровата инфраструктура да използваме европейски дружества. Включително важно е това, за да защитим нашата индустрия. Сега за цифровата трансформация. Има програма Цифрова Европа, Тя не бе допълнена със средства, като постигнахме сделката в новата МФР, по която има сделка. Така че трябва да се избере между трансгранично урязване на средства, някои да бъдат урязани, за да се спасят други. Искам да чуя от комисаря какви са предимствата и недостатъците от гледна точка на комисията. Качеството бе ужасно на звука, за което се извиняваме като превод най-вече. Госпожа Кайли Ева, благодаря за това, че се виждате с нас редовно, госпожо Вестагер. Имам два въпроса. Първият е свързан с така наречените gatekeepers. Колегите питаха и за онлайните платформи. Европейския съюз иска бързо да ги регулира и искам да попитам, може ли да ни кажете колко координация протича между комисията и националните власти, за да се постигнат допълнителни резултати и да се избегне а, всеки да има свой подход и подходите да не са съгласувани. Акта за цифровите услуги. Смятате ли, че може да променим нещата и да си върнем властта, един вид мощта по-скоро. Адекватно ли е да имаме по-стрилни механизми, е, когато преследваме някои държави членки, които дават данъчни облегчения, за да останат големите данни при тях? работната програма за големите данни, какво ще се случи, доколкото разбирам, не пише 21 година, ще има ли нещо общите стандарти и контрол в целия живот на изкуствения интелект? Как ще преодолеете също отпора на индустрията и ще включите ли всичко това? Благодаря. Благодаря. Господин Демео, ДНП. Mr. De Meo, we see you, but we don't hear you. Не ви чуваме, само ви виждаме. sentite? Ok, okay thank you. Grazie mille vicepresidente. Благодаря, госпожо заместник председател, за това, че сте тук. Се извинявам, че не тръгнаха нещата веднага. Една от големите предизвикателства пред Съюза е в цифровата революция. Трябва да вземем предвид обаче, че нямаме цифрова инфраструктура в много европейски региони. Това ще направи много трудно по един начин да се постигнат целите, които са зададени. Много от селските райони или в планините трудно са в крак с това, което се случва в новите технологии. Затова много се притеснявам, защото независимо от новата МФР и средства, дружествата там, няма инфраструктура, няма техническа компетентност в много, по много места и това може да отвори пропаста между европейските региони, няма да даде възможност а, да се инвестира по един и същи начин в цифровизацията. Имаме преход, който ще върви с различни скорости на различните места. Трябва да обърнем внимание на тези, които нямат предимства. Как комисията ще направи така, че цифровия преход да включва целия Европейски съюз и как ще гарантирате, че технологичната пропаст няма да накаже допълнително периферните райони, селските райони и планинските райони? Последният оратор Игнацио Корал преди спонтанните изказвания. Mr. Corral? Where smart working could become the norm and uh, digital... Цифровизацията вече предоминира и променя начина ни на живот. Истински преход, който да слага хората в центъра, изискват инструменти и цели, които да върват заедно с регламенти на европейско ниво. Не всички имат еднакви възможности да имат достъп до цифрови технологии. Няма инфраструктура в някои държави членки и се създават такива джубове от хора и места, където няма да има достъп. Нужно е да има право, право да учиш от разстояние и да работиш от разстояние. Трябва да се демократизира тази цифрова революция, най-вече за островите и за изолираните райони, които преди малко нареках джубове. Не може да се съсредоточаваме само върху големите градски центрове. Трябва да има новаторско законодателство, една стратегия, която да гарантира а, достъп за всички европейски граждани. Бъдещето трябва да принадлежи на всички, госпожо заместник-председател. Благодаря ви. Две спонтанни изказвания и след това съвсем а, кратко изказване на госпожа Карвайо, която иска да повтори въпроса си. Първо Литал Маркеш, една минута, моля.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 Накрая ще дам думата на госпожа Карвалю. Госпожа Летал Маркир, заповядайте. Muito бригада, senhora президент. Благодаря, председателю. Искам да повдигна един въпрос и то по-специално към госпожа комисаря. Говоря за цифрата идентификация. Ще говоря на, на английски information towards, towards the data-driven and AI-based solutions. But I still did not understand exactly what the commission... Не разбрах какво възнамерява комисията да предложи. Ще бъде ли наднационална такава идентичност? и ще, ще замести ли националните идентификационни документи или ще бъде федерация, обединение на съществуващи такива. Личният ми опит като министър в Португалия показва, че нещата ще сработят, ако държавите членки усещат, че това е техен проект. Не само за нас, но и за да си говорим с гражданите. Ще бъде чудесно, ако може да ни кажете какви примери имате в тази посока. Thank you so much. Mr. Shankel, you have the floor. Uh, че ми давате думата. Благодаря на госпожа Вестагер за това, че отдели време да отговори на нашите въпроси. Европейската комисия предлага един данък на цифровите пазари, платформите и така наречените гейткипери или пазители на входа. Има някои от тях, които са а, такива, други не. Новаторството е активно Има ли опасност все пак да се налага един подход? Това е много остър инструмент. Благодаря ви. Thank you, Mr. Kelly. Extremely efficient. Господин Кели, много бяхте бърз. Госпожо Карвалио, нека да опитаме пак. Много беше връзката и сега може би е по-добра. Благодаря председателю за това, че ми давате възможност да повторя госпожо комисар, госпожо заместник-председател. Трябва да подчертаем екосистемата за изкуствения интелект. Това означава да действаме в различни посоки инфраструктура, по-специално и инфраструктура на данните. А, какво правите, за да подсилите тези елементи. Наскоро обявихте, че имаме нужда от екосистема, от доверие и от личен опит. Как се допълват тези две инициативи и как допринасят за цялата система в Европа на изкуствения интелект? Има ли процес на упростяване, за да се намали сложността за МСП и да могат те да използват и, и в ежедневието си? Благодаря ви госпожо заместник-председател. Благодаря, госпожо Карвалю. Уважаема госпожо Фестагер, имате думата да отговорите на този въпрос и някои заключителни бележки да направите. Well, thank you very much. Um... Благодаря. Знам, че ще ви прозвучи като извинение, обаче връзката много често не беше добра и Простете, ако не съм точна в отговорите си. Първият въпрос на господин Кобелиус. Мисля, че това е много добър факт. Амбицията на Европа да заеме лидерска роля, защото в противен случай други ще определят стандартите, които няма да отразяват европейските ценности. Тоест, в центъра на технологиите, според нас, трябва да стои човека – Виждаме, че обществата се променят е, от технологиите, обаче технологиите трябва да обслужват човека, а не е, друго яче. Освен това, технологиите трябва да опазват планетата и за това ние възнамеряваме да продължим сътрудничеството с Штатите и с много други страни, като Япония, Австралия, африкански страни даже, които споделят нашия подход и нашето отношение към индивида, неговото достоинство и уважение. И нашите Нашият, наша външна служба работи в тази посока да разпространява и насърчава именно тези ценности, защото за нас е много важно информационните системи и мрежите да бъдат безопасни и сигурни за потребителите, за промишления сектор, за всички. И за целта сме изготвили а, един инструментариум, който може да се използва от държавите членки. И се радваме, че се използва. А, аз а, определено не смятам, че трябва да. Нашата роля да бъде като ролята на Китай, а просто нашата роля е по-различна на, на световно ниво. Нашата, а, нашия подход е пропорционален. Базира се на индивида, на неговото достоинство и продукта е подчинен на индивида, а не обратно. Така че в тази посока ние ще вървим а, като световен а, лидер и на това ще залагат и бъдещите законодателни актове. И това е отговора ми към господин Сорено. Да, европейският а, пазар е специален, а той е самобитен, самороден – и ние желаем да продължим да опазваме нашите европейски е, ценности. И се надяваме, че и бизнеса, частния сектор ще ни подпомага в това. Един от въпросите беше дали разполагаме с достатъчно инструменти. Е, ние възнамеряваме да разработим динамичен инструмент за развитие на, на пазара така че нашия пазар да бъде както отворен, така и самоопазващ се и да разполага с многобройни доставчици, а не да излъчим само един гигант. Не е това нашият стремеж. По въпроса на Никола Бейер. Да, стремим се към баланс. Със сигурност е, има данни, които трябва да бъдат достъпни на всички, но от друга страна съществуват данни, които са чувствителни. И това отговарям и на един друг въпрос. Към момента всъщност ние разглеждаме и се занимаваме с е, данните, които не са с личен характер. Това може да са първични данни, които не са лични, но а, са предимно промишлени данни, които част от тях могат да бъдат а, а, чувствителни Става въпрос за защита на, ID, на IP адрес, за поверителност, за търговска тайна и така нататък. Така че ние би следвало да можем да ги отделим, да ги разграничим от другите набори данни. Има, разбира се, голям обем от нечувствителни данни, които следва да се е, разпространяват е, безпроблемно за целите на иновациите и на въпроса на госпожа Калваро, да, така е. Ние работим върху изграждането на система, на екосистема за доверие и се нуждаем от такава система, особено за малките и средни предприятия, защото те вече си дават сметка, че те също а, произвеждат, генерират данни но как да ги третират? В големите цифрови центрове трябва да предоставят възможност именно на малките и средни предприятия да се включат към тях, да ги опътват, да ги насочват, подпомагат. Това е цифрова инфраструктура, към която се стремим. По отношение на МФР, Мога да кажа, че разбира се, ние също много сме удовлетворени от споразумението, подписано, постигнато е с, местно е с Европейския парламент. Много благодарим за положените усилия. А що се отнася до селското стопанство и, кохезионния фонд, то мога да кажа, че е, цифровизацията е стратегическа цел и също по отношение на а, разходването на средствата от Сълскостопанския фонд и Кохезионния фонд. Това ще бъде а, е, предмет, това обвързване, тъй като а, все повече цифровизация навлиза в селското стопанство. Сега по Брекзит, разбира се, нищо не мога да кажа към момента. Нека да изчакаме дали ще имаме споразумение или не. По въпроса на госпожа Камполанитри за регламента за изкуствения интелект. Разбира се, че Финландия е, е един много добър пример и а, така учим се от, от тях, а, тъй като те предлагат а, а, междинни звена, междинни доставчици, които са добра идея. И е, спомните си по време е, на финландското председателство е, беше предложен онлайн краш курс за цифрови умения, така че ние много наистина благодарим за техния пример. Разбира се, че по отношение на рисковите ние трябва да бъдем много бдителни и да ги наблюдаваме, защото в някои пазари, някои пазарни сектори рисковете са по-високи. Друг важен елемент за нас по отношение на а, услугите в облак е да гарантираме безопасно складиране и съхранение на данните и непрекъснат достъп. Мисля, че повечето хора се притесняват точно от това дали е на лице. Така че е, желаем да е, предлагаме качествени услуги по отношение на тези е, съхраняването на данни в облак. Надяваме се, че е, ще насърчим повече иновации за да можем да обединим цифровизацията и борбата с климатичните изменения. Тоест, две в едно, с други думи. Надяваме се, че 20% от фонда за възстановяване и устойчивост ще бъдат насочени към цифровата програма. Не само за изграждане на нови умения, но и за включване на повече хора в тази група или пък за досъвършенстване, за да постигнем именно цялата тази интеграция на цифровизацията в всички сектори на обществото. Сега по отношение на графика за а, свързаността не мога да ви кажа, не съм запозната, а, не мога да ви отговоря. А последващия въпрос на господин Игнасио Корадо Извинявам се, господин Демел зададе въпроса за цифровата инфраструктура в Европа. Разбира се, че първата ни цел е да се насочим към регионите, които изобщо нямат никаква инфраструктура. Обаче, от друга страна, където ам, няма ам, и там, особено там, където няма а, а, местни предприемачи, които да се захванат с а, изграждането на тази инфраструктура. За това ще заделяме европейски средства, ще предлагаме различни схеми на държавите членки. Именно с а, а, тази финансова помощ ще се изгради и цифровата инфраструктура в тези региони, където тя изобщо не съществува и по този начин да гарантираме свързаност на регионите. И напълно съм съгласна с вас, че трябва да премахнем тази цифрова пропуст, именно изграждайки цифрова грамотност, цифрови умения за да се възползват всички наши общества от цифровите технологии. Виждам, че времето ми изтича, затова искам да а, а, приключа. По въпроса за финансирането на стоки от основни стоки, мога да ви кажа, че и цифровите услуги, че ние правим всичко възможно да намерим едно най-удачно решение, да постигнем световен компромис относно данъчното облагане на цифровите услуги. Ако не постигнем нищо с нашите партньори, разбира се, ние ще излезем с европейско законодателно предложение. Сега, що се отнася до а, а, един друг важен въпрос, а, обвързването на цифровизацията, цифровите технологии с намаляване на въглеродните отпечатъци, както и с борба с климатичните изменения. Ние виждаме как се развиват нещата преди и сега по време на кризата с COVID-19 и виждаме, че цифровите технологии могат да допринесат с 15% намаляване на въглеродния отпечатък. Цифровите технологии ще, бъдат, ще изиграят важна роля за постигане на нашите климатични цели. По директивата за безопасността на мрежата и информационните системи, мога а, а, да ви кажа, че наистина искрено се надявам държавите членки да се ангажират повече. Другия важен въпрос тази директива, това е споделянето на информация, за да бъдем по-добре подготвени. По-добре подготвени, за да се справяме а, в случай на кибератаки. Важно е да споделяме информация, да укрепваме доверието между държавите членки и разбира се, като същевременно опазва, се опазва, всяка държава членка опазва своята национална сигурност. И за целта е важна информацията да се споделя по безопасен и сигурен начин. И всички виждаме колко е трудно да се а, защитаваме сами в един а, глобален свят, в който а, кибератаките стават а, а, все по-чести. Нуждаем се от различни инструменти, а, които ще а, а, вградим в а, директивата за сигурност на мрежите и информационните системи. И а, се мисля, че тя ще бъде. А, един успешен инструмент. По въпроса за цифровата идентичност, напълно съм съгласна, че държавите членки са тези, които ще бъдат, ще ги издават тази цифрова идентичност. Тоест, собствеността на тази цифрова идентичност ще бъде национална. Ние работим по изготвянето на а, това предложение. Вече а, а, взимаме пример от някои добри национални примери Идеята е а, това да бъде европейска цифрова идентичност в целия Европейски съюз. И по този начин да дадем възможност на европейските граждани да използват тази цифрова а, идентичност, използвайки различни цифрови услуги в различни държави членки. Тоест, а, да, да се логвате, а, да се включите в някаква платформа или цифрова услуга, именно посредством вашата европейска цифрова идентичност. Сега, относно а, регулаторните слабости, искам да кажа следното. Ясно е, че малките фирми а, е, имат малки задължения, големите фирми имат големи задължения, така че а, е, ще следваме именно а, е, този принцип на пропорционалност, на съизмеримост, така че това е а, подхода ни, който ще, ще следваме. Един друг за нас важен елемент е следният. А да изхождаме от това, което работи. именно да имаме, да разграничаваме страна по происход на услугата и страна по предназначение. Естествено, че в страната на происход трябва да се приемат правила. Трябва да се следват тези правила. И съответно големите доставчици на услуги трябва да спазват тези правила. Така че за нас е важно да изградим система, която да се базира на взаимно доверие между страната по происход и страната по предназначение на цифровите услуги. За да е ясно, че потребителите там, където получават услугите, наистина могат да се доверят на сигурни и безопасни услуги. Мисля, че говорех твърде много. Надявам се, че а, отговорих на въпросите от втория кръг. И разбира се, исках да кажа нещо много важно, че искам да ви уверя, че полагаме много усилия а, да разработим предложения, но не само да ги разработим, а да бъдат добри предложения и се надяваме на плодотворна работа с вас, защото ние съвместно ще подобрим тези предложения, които да са в услуга на всички европейски граждани. Много ви благодаря за задълбочената дискусия и а, очаквам вече конкретно да обсъждаме съвместно конкретните законодателни предложения и искрено се надявам а, физически а, да работим заедно. That, uh, the direct interaction and, uh... Да, наистина много ни липсват тези срещи в е, Брюксел или Страсбург. Благодаря ви много за времето, което отделихте за този диалог с членове на комисията ИТРЕ. Благодаря за това, че отговорихте така е, задълбочено и всеобхватно. Благодаря за ангажираността ви е, с работата. за работата ви с другите комисари в комисията е, по програмата за цифровизация. Ясно е, че трябва да вървим по този път, е, за да бъдем по-конкурентоспособни и да трансформираме обществата си е, и за да изпълним задачите, които сме си поставили във връзка с зеления курс, как Надявам се скоро да повторим това упражнение, този толкова интересен диалог. Е, предстоят инициативи е, дори тази година, в началото на следващата. Много важно е за нас да поддържаме непрекъсната тясна връзка. Благодаря отново. И сега стигаме до последната точка от дневния ред, е, колеги, която е доклад за коми... Е, към комисията по преговорите е, по е, Центъра за компетенции в областта на киберсигурността, технологиите, научните изследвания. Това е свързано с координирането на съществуващите национални центрове Е, два трилога са проведени до сега. Два от тях са много важни. Аз е, председателствах два от тях като председател на комисията е, ИТРЕ. Ще помоля нашия доклад, че господин Размус Андерсен да ни брифира, като го маля, моля да бъде кратък за резултатите от трилога от тристранната среща на 29 октомври, която се проведе изцяло дистанционно. Ще го помоля да вземе отношение. Thank you. I'm still here. проведахме една много добра конструктивна тристранна среща преди две седмици. Имахме затруднения в момента, но в последствие, благодарение работата на нашите, на техническия състав, нещата се подобриха. за да изпълним мандата, който ни беше даден от парламента. Въпроси въвличането в работата на този център на различни представители на е, различни слоеве от обществото. Германският секретар, е, представляващ германското председателство, участва активно. Много конструктивна беше тази среща. Имаше, стигнахме до съгласие след доста трудни преговори по правата на, за гласуване, правата на глас, е, после за разпределение на ролите между европейските институции, ролята на Европейската комисия за това как ще се изпълняват на практика правата за гласуване. как ще се вземат решенията за разпределяне на средствата, там има различни юридически е, въпроси и тънкости, които трябва да бъдат е, решени. Различни регламенти засягат тази дейност. Трябва да се съобразим с всички тях. Така че този център да не се превърне в една място, в което ще се наливат средства, без да има възвръщаемост. Другия въпрос, по който работихме, е за, е, беше свързан с е, отношенията между държавите членки и комисията. Държавите членки ще трябва също да плащат известни вноски в този център, трябва да допринесат за издръжката на центъра. и е, това трябва да бъде на доброволна основа. Държавите членки е, ще е, допринасят на доброволна основа, но около това има различни юридически е, въпроси, които трябва да бъдат решени. Има и технически, технически въпроси за изчистване. Благодаря наистина на е, всички, особено на ИТРЕ и политическите групи, които работиха по това досие. На този етап преговорите до сега бяха много конструктивни, за което имат заслуга всички и трите страни и аз им благодаря за това. Предстои следваща среща е, през декември, след което отново ще ви докладвам за резултатите. Предстои ни все още доста работа. Благодаря, господин Андерсен. Благодаря, поздравявам вас и екипа наитре, докладчите в сянка, секретарята. За... Благодаря за напрегната ви работа по това досие. Надявам се, че политическо споразумение може да бъде постигнато до края на годината. Аз също гледам с интерес към това досие, тъй като е, Букурещ, моя град, е един от е, кандидатите за този център. Много важни подробности, свързани с управлението, ролята на Европейската комисия. Трябва да се е, решат. Е, комисаря присъстваше в е, тристранната среща. Бюджета, управлението, всичко това са въпроси, които трябва да се решат. Вие много добре ръководихте преговорите до сега и се надявам в техническите срещи и последната тристранка да бъдат изчистени и последните въпроси. Мисля, че по този начин е, доближаваме до края на нашето заседание. Последната точка от дневния ред е точка разни. Разбирам, че няма предложение за разни. Следващата ни среща ще бъде на 5 декември часа и мястото ще, бъде, ще ви бъде съобщен в следващите няколко дни или седмици. Благодаря ви, колеги, за участието. Благодаря на секретарята на ИТРЕ, благодаря на преводачите и на техническите е, служби, които помогнаха за комуникацията. Грижете се за себе си, за здравето си, успех във всичко, което правите. Всичко хубаво!